the president. Good afternoon, colleagues. Добър ден, скъпи колеги. Подновявам пленарното заседание, което беше прекратено на 16. Моля ви да вземете местата си. Благодаря ви. Колеги, започваме заседанието. Моля ви да вземете местата си и да прекратите разговорите.